Уважаеми колеги, започваме работа. Моля, заемете местата си. Продължавам на италиански. Добре дошли. Днес е, ни предстои много натоварен ден. Както знаете, Предстои ни много натоварен ден и в днешния четвъртък имаме заседание сутринта и след обяд искам да ви помоля да присъствате след обяд. Ако не можете вие лично да дойдете, помолете колега да дойде. Изслушването е на много важна тема и се заслужава да я разгледаме. Сега, по дневния ред, ако няма възражение срещу дневния ред, той ще се счита за прият. Втора точка – приемане на протокол от заседанията на 14 септември, на 21 септември. Ако няма възражения, продължаваме. Що се отнася до превода, днеска имаме превод на френски, италиански, гръцки, чешки, естонски, унгарски, полски, словашки, литовски, португалски, български, румънски, а в след обяд за изслушването и холандски и шведски. И разбира се, заседанието се предава на живо по интернет. Що се отнася до съобщенията, много се радвам, че мога да направя това съобщение. Както знаете, предстоят дните Лукс Прайс, много важна европейска награда в областта на кинематографията, значението и нараства. Участието е много активно и това е единствената награда, в която а, окончателното решение се взима от парламентаристите. Искам да ви помоля да извършвате разяснителна дейност сред своите колеги, за да участват те в тази дейност. Следващата година ще отбележим десетата годишнина от Лукс Прайса и това е много важно. Надяваме се, Надяваме се, че това е в подкрепа и на европейската кинематография, и на младите е, кинематография. В Искам да кажа по отношение на Карлови Вари се разглеждат много важни теми. Разбира се, събитията, представя се Европа от гледна точка на творците. Представени са темите на Европа, бюрокрацията, войната в бивша Югославия, но също условията на живот на ромите, и трудните взаимоотношения между традициите и съвременността. Сред финалистите са филми, които не бяха допуснати до други фестивали. Те са, това са филми представени за Оскар а, има един филм от Исландия, една копродукция на бивша Югославия от Унгария, много шокиращ филм за Аушвиц, представен за Оскар. Има един френски филм, който е режисиран от турски режисьор. Тримата финалисти са представени в Венеция. Използвам тази възможност за да кажа, че, че искаме да насърчим фестивалите в Европа да представят и филмите, представени в Лукса Прайс. филмите на Люкс на Лукс Прайс ще бъдат представени в Венеция. Някои от филмите участват активно Всъщност това са нашите посланници сред тримата финалисти, които трябва да дадете своя вод, са Мастенг, вече споменато, режисиран от турски режисьор, с историята на пет турски сестри, урок – е, много трогателен е, филм е, на български автор Кристина Грозева и Петър Валканов и българско, българско-гръцка продукция. В... Това са три филма, които имат много високо качество Съревнованието ще започне на 19 октомври. Можете да гласувате до 24 ноември. И било по видео он demand. Било посредством възможностите, които представя Генерална дирекция комуникация. Благодарни сме им. датата хубаво е да може да направите така, че филмите да бъдат представени и във вашите страни и да се разшири публиката на тези филми. Знаете, че Знаете темите, които обсъждаме, много от тях са представени, разбира се, от творческа гледна точка в тези филми. Четвъртото издание на Lux Film Days е възможност тези филми да се представят в цяла Европа. Вие можете да използвате възможностите на Генерална дирекция комуникация на Европейския парламент. Така Тържествената церемония ще бъде на 25 ноември в пленарната зала в Страсбург. Там ще дадем наградите, ще присъстват и тримата финалисти и ще присъства председателя Шулц. Можете да използвате luxprice.eu черта Vote. може от 9 до 20 ноември филмите ще се прожектират на етажа Менохин в Брюксел. На 11 ноември ще се прожектира за първи път филм, който ще се представи в 7 града едновременно. В Бозар, ще се представят филмите в Севиля, в Братислава, в Париж, Синема Сити в Лисабон и експерименталния театър в Букурещ. Това говори за европейското измерение на тази награда. Фактът, че можем да видим филмът по този повод, както и всички останали филми, Искам да ви напомня, че Арте ще отрази това събитие. Е, очевидно можем да предприемем и допълнителни инициативи в, при следващите издания. Секретарията е, ще ви дадат всички необходими материали. Искам само да кажа, че благодаря на колегата Богдан Вента, защото той следи много отблизо а, дейностите по представянето на филмите. Много е, според мен е много важно до година, когато ще е десетата годишнина, да обогатим допълнително тази награда. Ще го обсъдим на координаторите. И моят призив към вас е вижте филмите и гласувайте. Сигналът към културата, сигналът към културата, който ние ще дадем, ще зависи и от нашето участие. Ако няма други въпроси, ще премина към следващата точка, т.е. гласуването. Има, предстои да гласуваме много важен доклад от Краснодепски. Това е политиките в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу безработицата сред младите хора. Мисля, че колегата иска да вземе думата. Представени са 98 изменения. Заповядайте, колега. Искам да ви благодаря за сътрудничеството. Мисля, че нещата минаха много добре и съм благодарен. Надявам се, че гласуването ще мине добре. Не мисля, че има кой знае колко сериозни различия в мнението, що се отнася до основните цели. Ние говорим с един глас различията бяха по редакционни въпроси и методите, иначе целите са едни и същи. Виждам, че са постигнати и компромиси и се надявам, че гласуването ще мине добре. Надявам се, че сте си подготвили картите за гласуване. Изчакайте за един момент, случва се. Sorry, but I'm afraid to have to left my in, in, in, the, in the plenary. Извинявайте, оставила съм си картата в пленарната зала, случва се. No, no, the card.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 благодаря за разбирането. Надявам се, няма да имате нищо против. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. Едно на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. А, извинявайте. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Извинявайте. Може ли пак? За против, въздържали се, отхвърля се. 11 изменение за, против, въздържали се, проверка. Откривам гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12 за. Против въздържали се. Приема се. 13 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 14 за. Против въздържали се. Приема се. 15 изменение за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 2 за против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 21 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към изменение 37 за. Против. Въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Гласуваме 37-мо изменение. Край на гласуването. Приема се. 38 с устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. 40 а, извинявайте, проверка. Понякога ръцете не се вдигат на време. Гласуваме 40-то изменение. Не, извинявайте, 39 казва председателката. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прави сте. Вие бяхте прави, отхвърля се. Извинявайте. Малко по-късно, може би, бяхте вдигнали ръка.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 против, въздържали се, приема се. Компромис 8 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против. Кой е за? Против. Въздържали се, отхвърля се. Да проверим за всеки случай. Гласуваме Край на гласуването. Извинявайте. Приема се. Не се ли вижда? 14 за, 12, 13 против и 2 въздържали се. 83 за, против, въздържали се приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, не приема се. За, против, въздържали се, приема се. 93 за, против, въздържали се, приема се. Първа част, извинявайте. Не. 93 първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против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 problema. We count your vote. Ah, no. Okay. Okay. Okay. Okay. Just a minute. Okay. Everybody's vote? Okay. We... Всички ли гласувахте? Край на гласуването. 22 ма за, Петима против, двама въздържали се. Приема се. Благодаря на докладчиците в Сянка и на секретарията. Благодаря. И сега. Продължаваме с нещо много хубаво. пря контакт с младежи, които вярват в Европа. В днешно време това не е никак лоша новина. Знаете, ни предстои размяна на мнения с специалисти, с 8 специалисти тук имаме пети и знаете, че има пет отбора, които участват в младежката награда Карл Велики. Това е съвместна инициатива на Европейския парламент и Международната фундация Карл Велики. Искам да приветствам добре дошли младите лауреати. Е, победителят е Люксембург. И се нарича Real Time WW. На второ място Франция. Проекта ще се представи от Сара Фръп и третата награда е Австрия. Той ще се представи от Матио Мил и има още двама участници, които ще се качат на подиума. Кипър. Ще се представи от Мариус Николаус и Испания. Инфо Актуалидад. Представено от двама души. Добре дошли. Нека да направим, трябва да направим обща снимка, защото Поводът е много хубав. Е, радвам се и за вас, и за себе си. Надявам се, че това участие, както и наградата, са ви направили щастливи. Ние сме щастливи да ви приветстваме с добре дошли. Сега ще дадем на всеки проект за 7 минути и след това ще е, посветим 30 минути е, за да поговорим по тези проекти. Интересно за нас е да видим как се е родил този проект и как е бил осъществен. Ще дам думата на Франция, Той ще вървим по нисходящ ред. Заповядайте, имате думата. Добър ден на всички. На европейска... Благодаря за тази възможност да представим този проект, който е пред вас. За нас е огромна чест. Моя проект или нашия проект е е свързан с идеята за границите. Може ли малко да направим осветлението по-слабо? Това е проект за един веб сайт, в крайна сметка, който е свързан с идеята за границите, лиц, хора, които живеят пътуват и в крайна сметка животът им е свързан по някакъв начин с границите. Ето вебсайта, тук има няколко части. Ще започна с най-важната и това е частта на репортажа. Всичко започна преди три години в Брюксел. Няколко приятели се събраха на площата Люксембург и решиха да направят репортаж за хора, които живеят в Брюксел. Бяхме е, трима, сега сме 10 и сега сме една малка общност, която участва в разработването на платформата. Уебсайта е на френски, немски. Всъщност няма ограничения. Историите са истински, задълбочени, понякога тъжни, понякога забавни, понякога не е са не са съвсем истински. Няма да тръгнем да проверяваме, но при всички случаи са толерантни. Никой няма да правим, няма да правим цензура. Основните участници, ще цитирам само някой от тях, ето, те са записани тук. Има и искам участниците са от цяла Европа, понякога и отвъд, от извън Европа. И в репортажа са включени 9 страни, 17 граници и 4 страни извън Европа, Азербайджан, Марокко, Алжир – и някои от репортажите излизат извън границите на Европейския съюз. Нашия проект е да представим трансграничните връзки. Имаме репортаж на месец, там представяме една отделна история това е историята на Адел, която пътува между а, Марсилия и Алжири. Има проблеми с а, митницата и разказваме нейните преживявания с а, митницата. Искам да ви призова да хвърлите един поглед. Ето това е нашата група. Преди 4 години това бяха хората, които взеха решение за този проект. Ето това е като рубриката портфолио. Има хора, които не искат непременно да пишат текста, но представят преживяванията си с снимки. Ето Антуанета, която пътува в Москва. Е, и е, разказва с снимки е, какво е преживяла в влака. Има ето тук са показани трудни граници, но и симпатични граници. Има и граници, които са, имат по-регионален характер като в Германия или в Италия. Хората от квартала ни казаха, че истинската италианска култура е в този е, квартал. Сигурно ще попитате е, как е, събираме е, репортажите. Много е лесно. Ето тук има една страница на която всеки може да ни изпрати своя репортаж. Използваме картите фронтера, Това са карти на Google. Те имат нови функции и със специфични, специфично отсветяване са представени границите тук се вижда как стоят нещата със сигурността, има ли супермаркети на границата. За нас това е важен инструмент. Всички тези проекти нямаше да се реализират без нашите партньори. Ето ги записани на екрана е, Има велоблог, които щат Кешпрехе, организатори на пътувания през граници. За нас това е много интересно. Има едно списание, за което работя. Пари Берлин и там има репортажи И за да приключа, какво бих е, искала, как бих искала сайта да се развие, обсъждаме това с е, е, групата и с тази награда. Бихме искали сайта да стане по-хубав. Сега е доста семпъл, искаме да имаме по-ясни, по-стегнати рубрики да включим видео. Да, и сега има, но искаме да има повече видеоматериали. Искаме да разширим репортажите, защото а, с, а, в контекста на кризата с беженците работим с организации. Искаме да разширим сайта и в посока на тази тематика. Бихме ли сайта да стане по-популярен и обсъждаме темите, с които да го разширим, като наблюдение на изборите във Франция и в Германия, репортаж за това как да отразим изборите в двете страни. Искам да благодаря на Европейския парламент, целия екип на наградата Карл Велики, на всички, които организираха събитията, свързани с наградата. Благодаря на парламента за подкрепата за срещите в Ахен и тук. Ако имате въпроси към нас с удоволствие. Благодаря. Благодаря за представянето. No, no, no, questo. Di spegnere la, micro. Sì, sì. Eh, allora, eh, voglio solo dire che... Много интересно. Цялата тази тема за границите е изключително важна днес в Европа. Искам да припомня на моите колеги, както невероятно всъщност може би знаете, всеки един от тези проекти може да бъде анализиран във всяка една държава. Първо има национално жури с депутати, двама и един представител на младите, после се минава на втори кръг, където се стига до тримата финалисти, които ще бъдат тримата лауреати. Там вече журито е европейско, председателят Шулц е председател на журито, трима депутати, четирима представители на фундацията Карл Велики. Представихме втората награда, защото дамата трябва да си тръгне и затова помоли да мине първа. Сега преминаваме към третата награда, спечелена от Австрия. Матю Мило ще представи проекта. Заповядайте. Е, бонжур. Здравейте. Благодаря и аз на всички за предоставената ми възможност. Аз представлявам Австрия и нашия клуб, но тъй като съм французин, ще си позволя да говоря народния си френски язик. То говорим за едно спортно мероприятие, което, нека да го видим на следващия слайд, това е вече 13 годишна инициатива по инициатива на Херман Аск от Вайн, близо до Гранц в Австрия. Това е инициатива на, на времето млади хора, които решиха да създадат този футболен турнир в Европа. Като това е съвсем целенасочено за младежи, юноши между 11-12 години, но момчета и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 Тоест, е, отборите са смесени. Винаги има поне по едно момиче в екипа, в отбора, така че дава възможност девойките да се включат. Срещаме се вече 13 години в един уикенд на месец юни. Ето е, как изглежда при европейския проект. Защо? Защото винаги има около 20 на представители на на 20 на а, младежи, като винаги се прави един европейски отбор и един местен отбор. Така че се стараем винаги да има баланс между двата отбора, тъй като това е едно местно събитие от важен, важно значение, така че винаги местния отбор се състави от местните младежи, като разбира се, местното мероприятие е в полза и на местната економика. Ние е, се храним в местния ресторант, насъняваме се в местния е, хотел. Е, вече близо 20 на страни в последните 13 години са участвали. Така че наистина е много интересно и важно, бидейки в Австрия, да привличаме хора от съседните страни Австрия, Германия, Унгария, търсим и партньори е, за други страни. Тази година имаме и френски е, отбор. Така че по този начин ние изграждаме партньорства с младите хора, защото никой не говорим за футболисти, а това са наистина младежи от училища, лицеи, гимназии, в различните страни формите са различни, така че говорим за едно футболно събитие, спортно събитие за сближаване, което наистина е важно. Ето още някои диапозитиви. Няма вече да крием, че разбира се, футболът е вездесъщия присъстващи участник. Виждате как изглеждат а, отделните отбори. Те се готвят за а, финала. Много е важно всички всички отбори да играят еднакъв брой а, матчове, т.е. трябва да осигурим достатъчни възможности за срещи. Ето още снимки, но разбира се, нещата се въртят около футбола, но не само. Е, има и викторини, спектакли, представления, е, които съпътстват е, турнира, т.е. срещи, общуване между младите хора, раждат се приятелства, организираме и малки дискусии, какво е Европа Европа за младежите. Винаги избираме места, където има две игрища, така че текат едновременно две футболни срещи и е, по този начин младежките отбори е, участват в Европа. Ето още малко снимки. Това е част от един работен семинар. Разбирахме се народен език, на английски, е, т.е. чувствахме се истински европейски граждани. И ето какво е важното тук. Е, на през този уикенд в град Вайн е, младите хора общуват, разбира се, помежду си, но вече 13 години е, се създадоха условия за обмен. Има, да речем, от, от Белгия и Германия, които се срещнаха, но се оказа, че те често предприемат съвместни начинания, прекарват време заедно. Въобще приятелството се задълбочава. Това е едно от последствията от тези уикенди е, и е, общо взето действаме в европейски дух. Благодаря. Благодаря, поздравления. Много интересно, в моята страна, тъй като познавам Италия, има нещо аналогично вашето участие, благодарение на Карл Велики, ще помогне и на други държави, които имат сходен опит, може би не идентичен, но така или иначе една тема, която е много интересна. Проведахме изслушване в нашата комисия по тази тема. Там говорихме точно за това как посредством този спорт, спорт на социално ниво, на основно ниво, се постига по-голяма интеграция, приятелство и приобщаване на хора с трудности. Футболът е претекстът всъщност, но всъщност идеята е по-социална и свързана с интеграцията на децата. И така, сигурно ще има въпроси, но нека това стане накрая. Давам думата сега на онези, които спечелиха наградата Карл Велики. Люксембург тази година го спечели. Не, или те не са ли тук? А, ла фине Сутанто. А, ла сантус. Ah, sorry, sorry, no. Pensavo fosse fourth and, and five. Ah, no, no. The, the, parity. Parity. Allora, tre premi. Добре. Три групи са на трето място. Аз не разбрах явно. Мислех, че са четвърти и пети. Втората, трета награда е на Кипър. Предприемачество, решение срещу безработицата. Давам думата на Мариус Агатоклеус и Николаус Кристофи. Къде сте? Ето ви. Прега. I met you just е. now. Е, thank you. First of all, I want... Благодаря. Много благодаря за тази възможност да представим своя проект. Предприемачество, решение срещу безработицата – проект за млади в действие през 2014 година, финансиран от програмата Youth in Action – Млади в действие. Кои сме ние? Ние сме младежки клуб, който бе основан 1998 година като нестопанска организация в едно малко село в селски район на Кипър. Ние сме малък кръг приятели и се опитахме да се овластим сами себе си, както и на членовете на нашия клуб и хората от селото. Искаме младите да имат повече правомощия, да бъдат активни, да насръчаваме диалог, сътрудничество и да свързваме хората помежду им и в Европа, и в световен мащаб. Как дойде идеята за този проект? Искахме альтернативни, нови идеи за предприемачество, за борба с младежката безработица в Южна Европа. Методът неформално образование и обучение, използвайки препоръки от структурирания диалог на председателството Белгия, Испания и Унгария. Партньори са младежки клубове от Кипър, от Гърция, Италия, Харватия и Румъния. Избрахме своите партньори в зависимост от нивото на безработицата в съответната държава. Опитахме се също така да си сътрудничим с организации, които са в сходно положение като нас, т.е. те са в малки населени места, където има висока безработица. Ще продължа с методологията, които използвахме през проекта. Първо искахме участниците да направят оценка на самите себе си, да кажат какви са техните амбиции, организация, увереност, лидерски умения и рисковете, които поемат. След това говорихме за това да се използват новаторски идеи, творчески идеи, да се подготви план за действие по тези идеи, след това да се направят плакати, реклами, или всичко, което смята, че е необходимо и това да бъде представено като продукт пред малка публика. Е, Имахме идеи от този семинар. Едната идея беше Book to Park, което всъщност е идея за по-лесно намиране на място на паркинг. Една друга идея се нарича Like, където се използва вебсайт или приложение за телефон, където се пише, там намираш приятели или пък други хора с сходни интереси. Други въпроси зададахме. Те бяха свързани с заетостта, социалното изключване. Попитахме дали участниците смятат, че ако си безработен, можеш да бъдеш обект на социална изолация. Те казаха да, може би, защото тогава си си вкъщи, нямаш пари, нямаш работа, и си само дома си и нищо не правиш по въпроса. Може би нямаш и достатъчна увереност, за да си търсиш работа. Also, we asked them about practice. Зададахме въпроси за практиките за борба с безработицата. Поискахме да се идентифицират лошите практики. За всяка една от държавите те ни казваха какво се опитва да направи съответното правителство, някои от тях казаха, че се заделят средства от държавата, която отпуска помощи в рамките на 6 месеца. Други пък имат нещо като банка на талантите, където се подава автобиография и правителството ти търси работа в тази банка от данни. След това идентифицирахме и добри практики, какви са последствията разгледахме от безработицата във всяка държава. Част от резултатите са следните. Имаше обмен на познание и на опит, що се отнася до заетостта. Творчески предприемачески дух бе развит. Сътрудничество между младите за развитие, развитие на инструменти за навлизане на пазара на труда. Също така насърчаване на мобилността и личното развитие. Искаме младите да подхождат по-новаторски, по-творчески. Мотото ни беше, ако не може да си намерите работа, създайте сами работно място. В края на проекта Говорихме и за Европа, какво дава Европа на младите хора, що се отнася до намиране на заетост. Говорихме за Еразъм Плюс, възможностите свързани с младите, Еразъм за млади предприемачи, гаранцията за младите, ЕОРЕС. Участници от Харватия говориха и за опасностите, както и говорихме за инвестиции в добри идеи. Благодаря. Uh, Just, just uh, uh, before we approve the very interesting report of our colleague Dombrovski. Много интересен доклад имаме на колегата Тамбровски за младежката безработица. Преминаваме сега към Испания. Испания ще представи един проект, който се нарича Инфактуалидат. Имаме двама представители тук. Заповядайте. Sorry. Buenos días a todos. Buenos días, presidenta, y gracias a todos. Добър ден, госпожо председател. Първото, за което ще говорим, какво е инфоактуалидат? Това е школа по журналистика онлайн. Интересно е, че тази школа по журналистика нямаше онлайн вестник, където студентите в тази школа да практикуват журналистика. Решихме обаче, че не трябва да се занимаваме само с Мадрид или с Испания. Искахме една европейска визия, искахме да се обърнем към Европа с апел. Последните три години разработихме една мрежа от кореспонденти по Еразъм. Пускам слайдовете. Мисля, че тръгнаха. La comunicación falla. <laughs> bueno, había que informar комуникацията не винаги тече успешно. И така, в 30 европейски града присъстваме, имаме 60 кореспондента. Това беше една школа, практическа. Имам проблем с слайдовете, пак много се извинявам. И така, Не става дума само за написването на една статия. Ние функционираме като истински вестник. Има си коректори, има редактори, преди да излезе съответният материал. Това е картата. Ето тук са нашите кореспонденти. Маркирано е на тази карта от Гърция до Арктическия кръг или Полярния кръг. Bueno, la base de nuestro eh, proyecto, ¿cuál es? Los corresponsales всъщност работим на базата на кореспонденти, както казвам. Имаме европейска визия, но собствена визия. Така че имаме 60 журналисти, които говорят за своите страни, говорят, например, за визитата на папата в страната си. Имаме тук смъртта на Маргарет Тачър, както и също така теми, които не се засягат в основните източници на информация. Например, интервюирахме един полицай в Швейцария, били сме също така на посещения по различни бункери, т.е. теми, които са интересни за европейците, но не се появяват големите вестници. Това създава едно чувство за обединеност. Една друга важна част от нашата работа е свързана с Еразъм Аут. Много често, когато пътуваш, се питаш, като стигна, да речем, до Брюксел, как ще се оправя, какъв е транспорта. Та в тази секция, всъщност, кореспондентите ви казват къде да отидеш, да си намериш нещо за пиене, или къде да си купиш по-ефтина храна, или как да ползваш градския транспорт. Знам, че Еразъм е свързан с учене и обучение, но той е свързан и с пътувания. Затова имаме и секция, която се нарича Eurotrip, където обясняваме къде пътуваме, как пътуваме, как се стига от Париж до Брюксел за около евро, примерно. Има много лични истории. Е, опитваме се да дадем личен поглед и да можем да се опознаем. Също така се опитваме да бъдем обективни. Разбира се, че не всичко е идеално в Европейския съюз. Човек трябва да гледа и към нерешените проблеми. Имаме анализи, свързани с европейската интеграция, бивши студенти, които в момента правят магистърска степен пишат свои анализи, както и господин Фонсека е писал за нас, който е ръководител на службата на комисията в Испания. Ето ви Юротрип. Извинявам се за слайдовете. След това имаме специални издания. Това е едно специално издание за 75-та годишнина от края на войната. Там се пише за исторически събития, до какво са довели те, Касапина от Прага. Това не са само репортажи. Работим и с факултета по социални въпроси. Те имат един проект с 9 университета от 9 държави. Всички те бяха в Мадрид, искаха да видят как се развива социалната дейност там. Заведахме ги в Мадрид, в гетото, най-голямото в Европа. Показахме им последствието на финансовата криза. Показваме на европейците как работим в Испания и как може да се постигнат нашите цели. Това е един проект, който се бори с евроскептицизма. Не е достатъчно да се говори за Европа, когато говорим само за бюджетни съкрещения, криза или колко ужасни са евродепутатите. Не, трябва да говорим за добрата част на Европа, за интеграцията, за мира, за ОСП. А това не влиза в големите вестници и телевизионни канали. Така че ние сме проект срещу евроскептицизма. Мамос, para que cada uno y los jóvenes europeos... Казваме, че не всичко, което се прави в ам, Европа е идеално, разбира се, но младите европейци трябва да могат сами да сформират мнение. Сега, ако гледаме към бъдеще, искаме да развиваме тази идея, да информираме за Европа от Европа. Също така получаваме информация от нашите колеги, студенти по Еразъм, които ни разказват как те виждат Мадрид и как е живота в Испания според тях, като външни това помага за развитие на европейски менталитет и всички трябва да се чувстваме европейци, а не само а, граждани на Мадрид. Извинявам се за проблемите. Не, не, не, всичко беше чудесно. Първото нещо, което ще ви дам е да сложа на сайта си линк към вашата платформа, за да разгледам и аз и други, как младите виждат Европа. Успех, мисля, че ще има много пространство за развитие в бъдеще. Сега ще дам думата вече на първата награда, Карл Велики, на Кели Адън и нейния колега Легай. Real Time ww 1 Обяснете ни какво е това. Имате думата. First of all, we would like to... Преди всичко, искам да кажа каква огромна чест е за нас а, ние двамата с Ричард сме завършили университета в Люксембург. А, искахме да представим нашите колеги и приятели, съучен, а, е, които също участват в проекта. Този твит демонстрира какво всъщност правим. А, история, а, случки от а, световната война. А, е, определени събития, определен, в определени моменти за а, военни военни, за войници, за сестри, за политически лидери от обявяването на войната, да рече, между България и Сърбия, което е станало на вчерашната дата. По повод годината от Балканската война е, започнахме с това и стигаме до Версайския договор. Създадохме чудесен екип за тази цел и аз искам да благодаря. Това са настоящи и бъдещи студенти от цяла Европа, които активно се включиха в проекта. Това отразява нашата цел. Нов наратив за Първата световна война през призмата на националния опит, перспективата темата, която е важна за всеки, без оглед на социална, полова или етническа и национална принадлежност. Става дума за информация с простички проекти. Ние работим в Твитър и предимно с съобщения в Твитър. Говорим и публикуваме ежедневно факти, събития, снимки за неща, които са се случили пред десетилетия. Участват студенти, докторанти и аспиранти по история на Европа, разказвайки техните истории, като е, те е, работят, за да могат да, да информират тези, които следват нашия твит. Е, така че чрез социалните мрежи ние днес се свързваме с близо 10 000 души. Е, публикувани са огромен брой е за през 2013 година и броем нараства ежедневно. И така е, все пак понякога е трудно да се събереш в, да се побереш в 140 знака. Това изисква е, историите и случките да бъдат включ, изписани, записани компактно. Е, всички ние обаче работим с цифрови възможности и линкове за по-нататъчна информация. Това е европейската история през погледа на представители на отделните държави. За да иллюстрираме това, ние работихме с студенти от е, цял свят, от Европа, с библиотеката Европеана. Ето, тези рисунки са част от нашия проект, защото ние проучихме също така много лични документи, дневници, рисунки, снимки, картички, което е важно, защото това са преки свидетелства за събитията, видени през очите на хората. Така че всички, които ни следват на Твитър, могат да разчитат, че ще разкрият и установят тук истинската емоционална страна на събитията. На следващия слайд виждате една британска картичка, разпространена в целия свят с пропаганда, пропагандна цел в, в Германия, в Русия, в Франция. Тоест, общо взето това явление е разпространено навсякъде и все, без оглед на език, култура, опит, опитът, начин на преживяване на войната е един и същи. Така че дори във войната ние е, всички действаме сходно. Тоест, ние трябва да направим нещо, да сторим нещо, за да постигнем един на европейска история. Е, ето, виждате начин на прикриване на, движ... на войниците зад храсти. Това е, е, тази снимка е използвана и за учебни цели, но тук са, например, чух, научихме много интересни истории. Едни французи през 2014 година са искали, имали намерение да направят реплика на Париж, за да предпазят от бомбардировки и атаки истинския град. Това разбира се не е станало на практика, но все пак историята е крайно любопитна. Нашия проект има за цел да покаже всички страни на войната. Е, това са части от реалността, части е, събития, които са се случили, е, връщани към събития от преди 100 години, които наистина са се случили например, начина по който реагират хората, в гер... жените в Германия и Франция, например, не е трябвало да купуват модерни дрехи от Франция, защото не е патриотична. Това са дребните мънички истории на ежедневието и отвъд образователната си цел, нашия проект има за цел да покаже, какво е това войната, за да осъзнаем колко хубаво е да живеем в условия на мир. Благодаря. Председателката, благодаря за пристрастността, с която ни показахте вашия проект, защото видяхме че е необходимо да погледнем с очите на младите, за да подходим емоционално към нещата и да видим как вие подхождате към историята. Иновативен подход е използването на Twitter. Надявам се, че ще продължите по този път и се надявам този проект да се развива без край. Това е наистина нещо изключително хубаво. А сега е, искам Преди да дам думата на колегите, искам да кажа, че е, при, приехме доклад за придобиване на умения, необходим в борбата срещу безработицата. Днес ще говорим и за един доклад за изучаване на Европейския съюз в училище. Вие сте много важни наши съюзници. И третият доклад, който ще обсъждаме днес, е междукултурния диалог и предизвикателствата с образованието. Сега ще дам думата на колегата Петра и на останалите, които искат да се изкажат. Благодаря много. Преди всичко огромна благодарност към всички лауреати, които са сред нас днес. Свършили сте наистина чудесна работа. Надявам се тя да продължи. Прекрасно мога да си представя наистина колко трудно е било за журито да е, избере лауреатите и факта, че имаме три трети места тази година, вече разкриват колко труден е бил този избор. И трябва да кажа, че за мен всеки от представените проекти е прекрасен. Е, обхваща различни области. Казвате, при все проблемите, с които се сблъскваме днес в Европа, при целия евроскептицизъм, пред който сме изправени ежедневно. Вие ние казвате и показвате, че в Европейския съюз има множество младежи, които са свои връзници от други държави, членки и извън тях, работят за една по-добра, Европа, една Европа, която да се съхрани за бъдещето. И последния пример с погледа към миналото към събития, които Европа също е преживяла, към една война донесла много страдания на хората, показвайки, разкривайки отражението на войната не само върху държавите, но върху отделни хора, ни връща към това, което ние през 70 години е, успяхме да постигнем тук. Е, мисля, че Днес вече никой не може да си представи да се легитимира на границата или пък и да не го допуснат на друга държава. Е, и да правим това, за да работим заедно с нашите вечни врагове, французите вече е показателно в това отношение. Хубаво е за това да хвърлим поглед към миналото и да покажем какво сме направили, но и да хвърлим поглед към бъдещето и да видим какво ни предстои. Подобни проекти като борбата с младежката безработица, например, мотивиращи млади хора да направят нещо сами за себе си, за да подобрят своето положение а не да чакат участие отвън. Такива проекти, според мен, са наистина чудесни. Но тук се спомена и Еразъм. Еразъм плюс като програма според мен е едно от най-големите ни достояния в Европейския парламент. Искрено се радвам, че можем да продължим и най-вече, че сме успели, че успяхме да отвоюваме поне мъничко повече средства за настоящия период, защото този обмен на млади хора има огромно значение за бъдещето на Европа. Говорили сме не веднъж за ефекта на доминото този е, е, ефект на доминото излиза далеч извън рамките на вашите проекти. Наистина огромна благодарност за вашето ангажирано по отношение, за вашата посветеност. Като ви гледам, всъщност не се страхувам за бъдещето на Европа. Благодаря. Е, Джули Уорд, е, а след това ще чуем и други изказвания. Благодаря много. Ще говоря накратко след това за доклада си, но искам да изразя своето огромно задоволство да присъствам тук и да, да бъда една европейка. Аз съм от северо-западните региони, но се чувствам истинска европейка. с радост гледам младите хора, които работят така. И защото вчера тук беше, дадохме Европейската награда за гражданство и това е Джафа, тук що ви го представих. Той работи изключително много за да вдъхнови хората. Вие сте пореден пример и това изграждане на мрежи преодолява границите, е, изгражда общо съзнание, общи съгриженост у хората. Мисля, че това е необходимо, за да бъдем критично аналитични. Радвам се, че вашия проект, вашите проекти участват и в наш, е, е, се развиват и в нашите държави. Например, ние имаме проблем с водата, както и в Ирландия. И е, ние трябва наистина да се опитим, опитаме да се приобщим към това, което се прави тук на континентална Европа. Но това, което прави Джафа е, е прекрасно. То, то преодолява разделите. Важно е за нас, е, като евродепутати, да знаем, за да преодолеем, за да осигурим движение. Е, така че би било, би било хубаво да знаем кой е проекта в тази насоченост, да ви помогнем е, да, е, имаме такъв проект за пътуването на младежи. Сега Йора Тропа. Благодаря. Аз също с голям интерес и слушах казаното от вас. Вие проявихте истинска посветеност и привързаност към миналото, настоящето и бъдещето на Европа от различни ъгли, и различни призми. И точно това много ми допадна, защото така разкриваме пълната картина на европейския ангажимент. Това, което много ми харесва, че вие използвате наградата, за да промените нещата, да се освържете с млади хора. Това е един от, една от нашите цели така че е, наистина си заслужава да го отбележим. Искам обаче да ми кажете, ем, как тръгнаха вашите проекти? С къде тръгнахте? Кога решихте да кандидатствате за наградата? Нека да чуем малко повече за историята ви и да научим какво ви накара да кандидатствате за наградата. След тези изказвания иска ли някой да се изкаже? И предполагам, че на вас ви е интересно да разберете как са се родили проектите. Обедена съм, че всички искате да продължите. Заповядайте. Окей. Okay. Eh, В случая с нашия испански проект имаше един европейски повик през октомври 2012 година. Ние искахме да отправим призив, апел към Европа, но въобще не знаехме, не подозирахме за съществуването на наградата Карл Велики. Проявявахме чисто журналистически интерес, чувствахме се европейци и този онлайн вестник е дългосрочен проект, който ежегодно се подобрява. 144 учащи вече, уча, вече работиха по него през миналите три години. Моята колежка, с моята колежка Кристина тук-що говорихме, си говорихме, че това е знак, че вие ни казвате, да, добре, работите хубаво, но има в света много недоволни от Европа, но благодаря, благодаря много. Сега, други желаят ли да вземат думата? По отношение на футболния клуб, това е събитие, което съществува от 13 години. А, а, наградата Карл Велики я открихме по интернет и видях, че това тя ни дава възможност да оценим нашия турнир и в различен европейски аспект. И казах на колегите, от 13 години вече работим по въпроса, нека да видим докъде сме стигнали, а пък наградата, разбира се, ни дава едно признание, което много-много ни радва. За нашия проект ще кажа, че идеята беше да направим изложба през 2013 година в Люксембург, посветена на 100 годишнината на Първата световна война. Това беше правителствен проект, но ние решихме под своя страна да направим нещо. Започнахме през 2013 година да събираме разкази и истории, след това се качихме в Туитър. Но преди да се стигне до наградата, срещнахме много скептицизъм, много гласове. Е, това е Първата световна война, все пак голямо събитие, какъв Туитър, как ще ги качите. И така че в крайна сметка ние постигнахме признание на национално ниво и има доста е, последователи от Канада и от САЩ, е, е, не само европейци и всъщност наградата в известен смисъл увенчава това ни дело. Така че очевидно сте имали дълга подготовка, нали? А сега да чуем следващото изказване. А, нашия проект а, се роди от идеята, от нуждата всъщност. В, ние участвахме в европейски програми през последните 6 години и сега има над 25 програми, които са ни познати за борба с младежката безработица е един лесно различим и много сериозен проблем в Европа. Различни отговорни фактори от миналото, с които се свързахме. Ни дадоха възможност да обсъдим различни въпроси, но разбира се имаме и други, има и други инициативи за борба с младежката безработица. Наградата Карл Велики ни беше позната като награда от 2010 година. Участвахме и бяхме, постанахме лауреати сега най-напред искам да ви поздравя. Пожелавам ви всичко най-добро за бъдеще. Ние искаме да продължим диалога с вас. Ще намерим начина. Обикновено след връчване на наградата взаимоотношенията не продължават, но може би трябва да искам да ви поканя да следите нашите заседания онлайн, докладите, които обсъждаме. При всички случаи нашите докладчици винаги ще бъдат на ваше разположение. Много хубава практика. Ние я подкрепяме. Националните служби също би трябвало да популяризират тази награда, която не е чак толкова популярна. И мисля, че задължение на онези, които печелят наградата, е да разпространяват информация за нея сред своите връзници. Благодаря още един път и всичко най-хубаво.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 Eh, abbiamo ora lo scambio di opinioni. Сега предстои размяна на мнение по доклада на колегата Драгич за изучаване на Европейския съюз в училище. Мисля, че това е тема, която е изключително интересна. След като чухме младите, е хубаво да запазим каналите за комуникация с организацията на младите, за да знаем какво става сред младите. Сега ще разгледаме доклада и ще гласуваме на 17. Колегата Драгич има думата. Благодаря, госпожо председател. Драго госпожо председател, драги колеги, приветствам инициативата за създаване на такъв доклад обучение по Европа в училищата, защото смятам, че това е изключително важно в настоящия контекст, когато сме изправени пред вълна от евроскептицизъм, която прави Европа по крехка и заплашва Европейския съюз. Надигане на ксенофобия, радикализъм, които подкопават основите на Европа. Огромна пропаст между Европейския съюз и гражданите, постоянни критики за дефицит на демокрация е, все по-малко европейци се чувстват част от Европейския съюз и общо взето населението, а пък и особено младите хора знаят все по-малко за Европа. Например, съгласно Евробарометър от 2014%, 71% от европейските граждани те не знаят много за Европейския съюз. 44% казват, че имат извест, само бегла представа за начина на работа на Европейския съюз. Така че нищо чудно, че европейците се чувстват все по-отчуждени от европейския проект, проявяват евроскептицизъм и се съмняват в демократичния характер на решенията. Не можем да очакваме те да участват в демократичния живот на Европейския съюз. Те не, не разбират какво точно се отразява в последните европейски е, е, избори, когато само над 40 1% от европейците и 27% от младежите между 18 и 24 година участваха в изборите. Най-ниска избирателна активност от края на 70 години. Това означава, че трябва да работим по този въпрос. И тук образованието е особено важно, тъй като целите му включват подготовка на отделния индивид за бъдещето, хората трябва, младежите трябва да бъдат подготвени за участие в това сложно общество. Така че включване на тази тема в, евро, в училищното обучение може да приобщи децата към Европа. Това не е ново. Тя присъства от днев, дневния ред 86-та година, когато е, са взети първите решения, резолюции е, от 76-та година, решение на съвета. А, през 1992 година с Мастрихския договор се създава правна, правно основание в това е член 142 от Мастрихския договор, сега 165 от договор за Европейския съюз. Така че е, там се говори за европейско измерение в е, обучението, като идеята е по-голяма мобилност на преподаватели, ученици и обмен между учебните заведения. Бърз обмен на информация между държавите членки, образователните им системи, най-добри практики. Така ще можем да подготвим младежите за европейска, участие в европейския живот. От резолю... След резолюцията от 76-та година са приети редица документи, включително и в рамките на програмата за 2000... до 2020 година. Програмата за младежите до 2018 година е най-новият документ, както и работната програма на комисията за 2020 2016 година за Еразъм Плюс. В това отношение продължаваме в духа на декларацията от Париж тази година. Така че трябва да осъзнаем значението на Европейския съюз и да осъзнаем по-широки граници тези документи. Този проект има един особен важен момент. Преподаване на, за Европейския съюз в училището. Ние вярваме, че училищното образование трябва да накара младежите да разберат как действа Европейския съюз, да осъзнаят корените на европейската интеграция и да развият критичен поглед към Европейския съюз. Това ще ги подготви да бъдат активни граждани на своята страна и Европа. В момента на национално ниво повече държави членки включват в учебните си програми европейското изменение. Има и обучение за преподавателите, но има разлики между държавите членки. Може да се направи повече за обучение на преподавателите относно методика на преподаване. Често тези програми са доста общи, липсват последователност, не са обвързани с други преподавани предмети. Преподавателите и въобще преподавателския състав не са достатъчно добре подготвени. Учебниците поначало трябва да отразяват повече европейски теми, като едновременно са подходящи за различните възрастови групи и групи ученици. Децата им, юношите трябва да използват интерактивни методи, да, да се учат на отговорност, за да осъзнаят отражението на Европейския съюз в ежедневния им живот. В това ще бъде важно за изграждането на социални и граждански умения. Аз лично искам да подчертая, че е необходимо да признаем необходимостта от такива умения в неофициалното учене. Освен това, трябва по-тясно да се обвържат обучението в училище и другите форми на обучение. Така че тук трябва да споменем Творческа Европа, Еразъм Плюс, Европа за гражданите, все програми, които са посветени на изграждане на междукултурно разбиране, осъзнаване, на ролята на културата и така нататък. Мисля, че тук отрешаващо значение ще бъде по-нататъчната всяческа, включително финансова подкрепа за участие в проекта. Тъй като това ще се отрази на гражданското участие. За това приветствам работната програма на Комисията за 2016 година за Еразъм Плюс, и готовността да се предприема действия след декларацията от Париж и по-специално увеличаване отражението на еразъм чрез подпомагане на различни форми за укрепване солидарността, гражданското участие и, и а, солидарността. Това ще се отрази и на гражданското общество като например някои проекти, като Twinning проекти, училище портал за Европа и така нататък, ще допринесат за разбирането на европейските институции. Платформи, като да речем кът на учителя, Тича Скона, ще даде възможност да разкажем повече за това, какво прави Европейския съюз, и да улесни достъпа до актуални учебни материали, които е, да са в помощ на учителите. Ще можем и би трябвало да подпомогнем това на всичко ниво, както изграждането на мрежи, така и обмена на информация между тях да, е, трябва да помислим и за електронното обучение. Ние обменихме мнения с заинтересовани от, от процеса и с комисията а, и организирахме семинар. Благодаря за интереса, с който ми изслушахте. Очаквам с интерес въпросите ви. Благодаря. Чудесно изложение. На мен ми харесва защото темата е много важна и мисля, че тя може да доведе до културен диалог, да се засили чувството за гражданство. Но за нас това е голямо предизвикателство. Много се радвам, на този ентусиазъм, с който представихте доклада. Сега ще дам думата на колегите, които поискаха предимно доклади, е, докладчите в сянка. Колегата Маура поита и след това ще дам на другите колеги. Благодаря, госпожо председател. Искам съвсем накратко да ви напомня нещо, което беше казал Жан Моне, когато говори за ролята на Европейския съюз, той каза, ние не създаваме коалиции на държави, ние обединяваме хора. И мисля, че нашата комисия има за мисия точно това да изгражда мостове, които излизат извън границите на националното самосъзнание. Европейските програми за обучение и образование имат за цел да постигнат тъкмо тази цел. И на тази основа аз мисля, че е задължително да има тема нещо от труда на гражданство и Европа. Е, Европа е изправена пред е, много сериозни предизвикателства. Популизъм, национализъм. Тези хора се интересуват само от националните интереси и разбира се, това разтърсва Европейския съюз из основи и то поставя под съмнение легитимността на съюза. Друго предизвикателство, пред което сме изправени, е как да направим така, че Европа да е истински участник на международната сцена. Тук е, Европейския съюз е, трябва да се обсъжда в исторически, в програмите по история. Постиженията на Европа трябва да се преподават в училищата. Благодарен съм е, за изложението, което чухме. Господин Драгиче, искам да ви благодаря. Много е хубаво, че проявявате толкова силна амбиция преподаване на Европейския съюз или изучаване на Европейския съюз в училище е много полезна отправна точка. Преди две години комисията публикува доклад тъкмо в тази област. Аз мисля, че дебатът, който започваме в нашата комисия, би могъл да доведе до европейска стратегия за общ за образование по общо гражданство. Всички държави членки трябва да са наясно с ползата от европейската интеграция, механизмите за защита на правата заложени в договорите. Европа е обединение на ценности. Давам думата на колегата Лилър. Thank you, Chairman. Well, Колеги, ще се опитам да, се, да видя добавената стойност и да бъда сговорчив. Поставям под съмнение стойността и ценността и не ми е приятно, че национализмът се смесва с ксенофобията. Това са различни неща. Мисля, че няма нищо лошо в това хората да са скептично настроени към някои дейности на Съюза, защото този скептицизъм често има добри основания. Идеята да преподаваме в училищата колко е хубав Европейския съюз е източник на проблемите. Информация за Европейския съюз – е нещо, което трябва да приветстваме, но то е само основа за критични становища. Пропаганда за, прекрасна, за прекрасния европейски проект е нещо, което не можем да приветстваме. Чувал съм много за политическия проект, за това, че скептицизмът е нещо много лошо и да не учим хората да бъдат скептични. Това е посегателство срещу правата на хората да има собствено мнение. Не съм съгласен, че колкото повече хората учат за Европейския съюз, толкова повече ще им харесва. И причината, поради която има скептицизъм, е, че хората не, не знаят колко са прекрасни нещата, които вършим. Не е работа на Европейския съюз да диктува програмите за образование в държавите членки. В държавите членки трябва да има гражданско образование. Това вече се обсъжда в Обединеното кралство и двете основни политически партии подкрепят това. Но и идеята евродепутатите да казват какви учебници да се ползват в училище е нещо, от което на човек му спира дъха. Приветствам идеята да се обменят практиките да се учат едни от други, но това, което чух, не е добра практика. Европа за гражданите не е добра практика и съм разтревожен за, от коментарите за Еразъм Плюс. Всъщност Еразъм Плюс, когато съм в настроение, е нещо, което използвам, за да пледирам за е, членството на Великобритания в Европейския съюз. Само, че ако стане това, което вие искате, ще ми дадете аргумент да го използвам, е, за да адвокатствам за напускане. Оказва се, че една форма национализъм е лоша, пък друга форма е... Едната форма е добра, другата е лоша. Оказва се, че е хубаво да се. Лошо е да вярваш в национализъм, когато се отнася до твоята страна, но пък е хубаво да вярваш в Европейския съюз, което е също форма на национализъм. Образованието е област, която не е компетентност на Европейския съюз. Когато говорим за добри практики, добре, но не съм съгласен това да се включва в регламентите, законите и Обединеното кралство при всички случаи няма да го приеме. Благодаря за тези съображения. Колегата Марагал има думата. Аз мисля, че ние трябва да използваме възможността, която ни дава доклада на господин Драгечи, за да доведем нещата до логичния завършек. Господин Лилър, чувате ли ни? Оказва се, че има проблем с превода на английски язик. И така. Нека да използваме тази възможност и да доведем идеите на господин Драгичи до логичния им завършек. Според мен това, което той казва, е много положително. Малко е клише да се каже, че най-добрата дефиниция на Европа е разъм. Това не е нещо, което е било прието от парламента. Дори не струва кой знае колко. Това е доста скромен проект, но мултиплициращият ефект е много голям. И аз мисля, че това е първата пулка, която можем да извлечем. Има и още нещо обаче. Тези млади европейци, моите деца, децата на моите приятели, внуците на моите приятели, ще се чувстват европейски граждани, без да е необходимо парламентът да взима някакви нарочни решения. От друга страна, те не могат да бъдат европейски граждани, съществува идеята, но не сме дали някаква правна форма на това понятие. Това е допълнителен проблем. Има различни пречки, които не успяхме да преодолеем. Не можахме да се здобием с Европейската конституция, която искахме преди 10 години. Трябваше да се задоволим с договорите, но те са обежище, а не програма е, за постигане на високи резултати. Мисля, че образованието е хубаво да се спре на, да се строчи върху историята. Европа трябва да потърси начини да опише своето самосъзнание, своята идентичност историята на Европа ще бъде, би била история на всички европейци, не история на спечелите и загубилите на центъра или на периферията. Това е една история, която трябва да разкаже войните, катастрофите, ужасните трагедии на 20 век. Но това трябва да е нещо, което учениците да могат да използват като здрав фундамент. Ще спра до тук, но мисля, че в, от цяла Европа ни казват, че има потребност от такова нещо. Гърция иска Европа. Тя настоява за Европа независимо от а, антиевропейските идеи, които чухме току-що. В момента се е разразила и беженска криза. Още една причина за повече Европа. Искаме Европа да предприеме действия като, като единно цяло. Искаме Европа да бъде едно цяло, а не сбор от държави. Това е идея, която трябва да бъде представена и идея, която трябва да присъства в цялата образователна система. Мисля, че това е, което искаше да ни каже господин Драгич. Мисля, че трябва да го осмисли много по-дълбоко. Председателката, да. Това открива много важен дебат за това как пишем историята. Господин Малинов. Това е само началото на дебата. Той няма да приключи дори след приемането на доклада. Огромната трудност тук е, че трябва да се опитаме да направим разлика между това, което искаме да постигнем за Европа и това, което искаме за европейското бъдеще и това, което можем да преподаваме в училища. За това са различни неща. Е, беше поставена под съмнение самата идея за доклада. Да, на всички няма да ни е лесно да обясним защо правим това. Даже в тази комисия това не е толкова очевидно. Първо, има един общ принцип, който виждаме, когато има организирана общност. И това е общия принцип, че никой политически режим общност не може да избегне. И това е основното право на Европейския съюз да зададе въпроса за това как се преподава темата за съюза в училищата. Всяка общност има основното право да обясни, да убеди своите членове, че е политически съюз да се опита да образова своите членове и да ги възпита в уважение и, и ценене на Съюза. В противен случай никой съюз, не само европейция, не би съществувал, ако няма волята да спечели подкрепата на държавите членки и гражданите. Ето защо ние имаме право в този доклад по собствена инициатива да призоваваме за, препод... за изучаване на Европейския съюз. Всъщност, е, на какво можем да научим младите? Мисля, че ако подходим лошо, ще отчуждим младите от Европейския съюз. Като имаме предвид, че винаги ще има силно, силни настроения в Европа срещу самото съществуване на Европейския съюз – аз мисля, че най-доброто е да свържем идеята за Европейския съюз с историята на страната, на конкретната страна. Аз мисля, че всяка държава членка може да разработи методология и подход, който да доказва, че от историческа гледна точка съществуването на Европейския съюз е хубаво нещо мога да... Аз се сещам за общ подход за всички бивши социалистически страни. За всички тях има валиден аргумент. Знаем какво е бил Европейския съюз за нас между 45 и 89 година, но за 10 държави членки това е нещо много валидно. Второ, мисля, че трябва да поставим акцент не върху това как функционира Европейския съюз, тъй като това се прави на ниво политология. Аз съм професор по политология, знам как да преподавам този, този предмет на студентите, но пряката връзка с младите е, са техните права и свободи в Европейския съюз. Ще спра до тук, в противен случай ще трябва да говоря за всичко останало но аз мисля, че конкретната връзка с историята, не че всяка страна има своя гледна точка, има две-три идеи за Европа. В, можем да кажем, че в Западна Европа има две страни, които имат специфика, в е, Източна Европа общото, общественото мнение е се сближава в е, някои области. Младите са родени в Европейския съюз, те, се, те живеят в Европейския съюз, те нямат представа за альтернативата. И чрез правата и задълженията можем да обясним какви са причините съществуването на Европейския съюз и да им представим альтернативата. Не да ги плашим, а само да им покажем какво би било да се живее в страна като вашата, която не дава правата и свободите, които дава Европейския съюз. Кои права и свободи могат да се дадат, кои не. Говоря от опит. Често посещавам училища в България и виждам на какво реагират учениците. Благодаря. Опитах се се да дам своя принос към доклада. Много интересно. Мисля, че докладът е много интересен. Тъй като времето ни притиска, искам да помоля следващите да не се разпростират за повече от две минути. Още трима души са се записали. Нещо къде традуктибил este ce o să spun acum. Благодаря. Не знам дали преводачите ще могат да, да преведат това, което казах. В моята страна се казва. Това беше битка за мир, но в крайна сметка всички загинаха. И защо споменавам а, това? Защото в други области когато ни е трудно да решим проблемите с глобалното затопляне, въпреки всичко затоплянето се повишава. В моята страна, колкото повече се борим срещу корупцията, толкова повече се разпространява това. И имам, проблем, имам притеснението, че някой държи на това. В противен случай няма да има заплати ако не, може да, ако не можем да нападаме Европа, ако не водим, ако не представяме тези антиевропейски становища, еми как иначе ще се финансираме а, и от какво ще живеем? Мисля, че това образование, за което говорим, ще ни даде възможност да се представят основните понятия. Но тези основни понятия се основават на някакви мотиви. Какви са те? Исторически, географски. Аз си задавам въпроса сред всички политици, които печелят гласове заради антиевропейската си риторика, в това число в Обединеното кралство, знаем, че английският е смесъл от други европейски езици и френският език заема много важно място в него. Никоя страна не може да съществува сама за себе си. Нито, се, е нито е била създадена самостоятелно, нито може да съществува самостоятелно. Не. И създаването и съществуването е, е резултат от съчетание на различни фактори. Много е важно децата да знаят това. Децата трябва да знаят, че да си европеец е възможност, а не тежест. Господин Граматикаки, за две минути. Благодаря. Ще се опитам наистина да бъда много кратък, госпожо председател. Много малко време остава. Говори се теоретично често, но... Оптимизмът който идва от всички тези млади хора, които бяха тук с наградата Карл Велики, трябва да се пренесе и при нас. Както знаете, ние сме в тройна криза в момента в Европа, економически финансова на първо място, след това фактът, че всички сега сме заплашени от тероризъм. Всички. И третата трагедия е емиграцията. Отговор ще бъде обучението и образованието, културата. И тук колегата Драгичи ни е нарисувал една цялостна картина. И една реалистична картина. Това е един опит да се подходи цялостно. Посредством културата, посредством образованието можем да разберем какво ще бъде определящото Знаем, че има определени системи на образование, които не насърчават достатъчна степен учениците и студентите. Колегата, ако иска с удоволствие, ще му дам идеи. Благодаря. Джули Уорд. Um, I'll be very brief because... Съвсем накратко ще се изкажа, тъй като след малко ще представям своя доклад. Има доста синергия между работата, която извършваме с колегата. Чудесни бяха младите хора тази сутрин и точно в това се крие смисъла. Нашите държави членки, светът е, принадлежи на младите. Наистина принадлежи на младите. Трябва да им дадем инструментариума да изградят своя идентичност, е, отношенията си с другите, със своя регион, с е, своята страна, с съседните страни, с глобалния свят. Аз съм работил в образователната сфера, по-скоро в неформалното образование последните 30-40 години. Целият ми живот е посветен на това. Хората имат нужда от е, примери за добра практика, за да си изберат и разбира се да ги доразвият. Това е изключително важно. Никак не е приятно, когато десницата в парламента не се радва, че е в Европа. Аз съм британка, аз съм европейка, аз съм гражданин на света, аз съм от северо-запада, аз съм жена – има много идентичности. И наличието на тези идентичности не ме ограничава, напротив, дава ми повече възможности. Това искам за младите и това искам да защитя тук в Европейския парламент и в моята собствена страна. Много ми е неприятно, че моето правителство не дава възможност на референдума на онези, които са под 18 годишна възраст да гласуват, защото това е тяхното бъдеще, това е бъдещето на техните деца, на техните внуци. E Благодаря. Преди да чуем комисията, колегата Сойдрова. Дякую, пани předsedkyně. Я myslím, че е ясно, че е... Благодаря, трябва да преподаваме Европейския съюз на младите хора. Що е то Европейски съюз? Младите трябва да познават институциите и как функционират тези институции. И никой не се занимава с това. Идеята всъщност е как. Как да преподаваме Европейски съюз като тематика. И всъщност това е един приоритет на държавите членки, според мен. Европейският съюз не може да адаптира а, учебната програма. Ние като Европейски парламент не може да кажем как държавите членки трябва да го направят. Така или иначе обаче разбирам, че ако нашето амбиция е да координираме, може би ще успеем. Хубаво да изпратим ясен сигнал и да покажем, че очакваме всяка една държава членка да преподава, що е то Европа. Минахме през комунизъм, нямаше свобода и сме много а, а, чувствителни на тази тема. Например, в Чехия не могат да се представ... представят политически а, програми пред учениците, но трябва да се учат идеологиите. Студентите трябва да познават идеологиите. Преподавателите, учителите, студентите трябва да знаят за Европейския съюз, трябва да учат за Европейския съюз, но трябва да се чувстват също така свободни да решават сами какво мислят за Европейския съюз. Аз а, лично съм убедена, че колкото повече знаят, що е той Европейски съюз, толкова повече отношението им ще бъде положително към институциите. Така ли, че обаче това трябва да бъде свободно решение на всички. Благодаря на колегата, който отлично ни обясни какво е въздействието върху университетите. Разбирам също така резервите, които има другия колега. И аз също смятам, че трябва да се предоставя максимална информация. Колкото по-информирани са хората, толкова по-положително ще бъде отношението. Грация, колега. И ура благодаря. Сега иска ли думата представителя на комисията? Нире е Софи Бернарс. Софи Бернарс. Че, еко, прегод. Контямо сул, натамете, сул саппорто и сул... Надяваме се да ни подкрепите. Грация. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Драгич за неговия доклад. Бяхме поканени за участие в семинара и там обменихме различни идеи, както той много уместно подчерта. Преподаването на Европа в училищата е многостранен проект, е нещо много сложно. Не става дума за европейски институции, за обща история, но и преподаване на демокрация, насърчаване на гражданската активност, развитие на чувство за принадлежност към нещо общо към една общност. Това означава да говорим за основните ценности. Днес ясно осъзнаваме колко сложни и разностранни са нещата, колко различно е възпри... индивидуалното възприятие, но ние трябва да подпомогнем нашите млади хора да се изградат собствено мнение и отношение за Европа. Това е. ще им даде възможност да играят, да и поемат своята роля в нашето общество. И разбира се, трябва трябва да обучим преподавателите, за да ги подпомагат на този път. Благодаря на господин Драгеч за информацията към парламента за различните възможности. Да, Разъм Плюс предлага различни възможности. Стана дума за различните платформи, като Twinning, School Education Gateway и така нататък, обмена на идеите заострене внимание на преподавателите към тези въпроси, но освен това възможността да хвърлят поглед отвъд националните граници, да видят какво става в другите страни и да изготвят собствени програми за обучение. Както вече знаете, много средства са вече на ваше разположение, така че нашите училища ще продължат да работят за по-добро преподаване на Европа и по-добро познаване на тази идея. Благодаря, колега Драгич. Благодаря. Давам колегата, думата на колегата Драгич и сега за бележки. Everyone. Благодаря на всички. Благодаря на онези, които подкрепят проекта. Благодаря и на онези, които не го подкрепят. Всеки има право на мнение. Uh, благодаря на Дякона и Граматикакис. Те говориха за младите, които бяха тук тази сутрин. Те са доказателство за европейската солидарност. Избягах от Румъния и отидах в Гърция, така че понякога с господин Граматикак изговоря на гръцки. Думата скепсис по времето на Сократ е била свързана с мислителите. Мислителите са онези, които мислят, но не предприемат действия. Скептиците си седят някъде, говорят си, но не предприемат действия. Аз никого не съдя. Не, никого не съдя. Разбирам, надявам се, сублиминалното ми послание да е разбрано. Едно необразовано, информирано лице не познава правата си. Казвам го, защото аз съм от малцинство, ромското малцинство. Вижте какво става с ромското малцинство, защото не сме информирани, не си познаваме правата. Не искаме 500 милиона души да не познават своите познания, а, своите права, извинете. Когато някой не знае правата си, той е много лесно е обект на манипулация. След това, Жан Моне каза нещо интересно преди 50 години. Между разликите и географските граници винаги има общ интерес. Най-важното е европейската мечта на Моне за нас. И накрая, нещо важно за мен, ако има толкова силен скептицизъм, може би не ме съдете, но може би всяка европейска страна трябва да слуша само своята страна и да не слуша друга европейска музика. Трябва да си ядат само своята храна, не трябва да ядат пица, да си ядат своите си храна. Трябва да танцуват само собственици танци. Ако не вярваме в европейската мечта, трябва всичко да бъде разделено. Ако има хора, които не мислят, че сме в Европа и сме аполитични, трябва да отидат в аполитична държава. Може би те са апатриди. Благодаря. Бене, колега Рагичи, съм сигура, че е милион... Колега, убеден съм, че вие сте най-добрия докладчик по тази тема, заради страта, с която подхождате. Идвате самия вие, произхождате от малцинство, ромите. Тук сте в Европейския парламент, показвате такава решимост за преподаване на Европа в училище. Обедена съм, както казах в началото, че ще се намери интересен начин за да стигнем до тези, които не се чувстват граждани на Европа. Съгласна съм с голямата част от нещата, които казахте. Зададе се въпроса, защо? Колегата Малинов попита също. Много е важно да се обърнем към ценностите, върху които почива Европа. Разбира се, свобода, права, демокрация, солидарност са част от тези ценности. Но и образование в активно гражданство. Не да бъдем само скептици и критици, а да бъдем проактивни, да, бъ, да, да съзнаваме, Както знаете, и, и децата са като нас. Те са и граждани на своята страна, и на Европа. Всеки един гражданин трябва да познава своите права. Това, което казах в началото, са данни, които всъщност водят, както виждате, до много ниско участие на младите на изборите, примерно европейските избори. Това е един сигнал, по който трябва да помислим. Разбира се, че има тема за информацията, която трябва да се предоставя, но колегата Шойдрова и другите трябва да знаят, че Организацията на образователните системи наистина е в ръцете на държавите членки. Ние не можем да я заместим, но идеи, помощ, най-добри практики, практики, рамки можем да подадем и ние. Методологията на преподаването най-вероятно винаги е обща и по-европейска. И мисля, че това е едно наше право и задължение. Успех на докладчите в сянка. Благодаря ви за отличните встъпителни думи. Благодаря. Сега преминаваме към следващата точка, която е много важна. Днес деня е много важен, много богат. Докладчик е Чули Уорд, междукултурния диалог, културното образование, културата и така нататък. Става дума за доклад по собствена инициатива, както знаете. Имахме изслушване през септември, 7 декември ще бъде гласуването в Комисията по култура. Изменения 14 часа, петък, 23 октомври. Имаш думата, скъпа Джули. Um, thank you very much, Chair. Thank you um, also благодаря, госпожо председател, благодаря на секретарията, благодаря на депутатите, които ми помогнаха по тази тема. Искам да ви припомня само, че този доклад е за ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието при насърчаване на развитието на основните права в Европейския съюз. Нека да направя едно кратко изложение. Тук се опитвам да надграждаме над общото съгласие, постигнато от министрите на образованието след терористичните нападения в Париж. Тук се комбинират и съчетават всички усилия, които са необходими за предотвратяване на нетолерантността, радикализацията и тероризма. Искаме една рамка на равни възможности за всички. Докладът показва какви са възможностите, и предизвикателствата и прави конкретни препоръки за предприемане на действия на всички нива на управлението, включително и европейското. Говоря за все по-голямото използване на културата при външната политика и развойната програма на Съюза. Трябва да се признае също така ролята на културата и приобщаващото учене, активното гражданство за изграждане на едни силни общности, които да бъдат достатъчно гъвкави в бъдеще. Подходът, който поех, се основаваше на два принципа. Първо, значимостта на това да имаме положително говорене където се говори, разбира се, и за трудностите и предизвикателствата, пред които сме изправени, но най-вече се насочва към възможностите за развитие и представя междукултурния диалог като един инструмент за едно по-приобщаващо общество. Всичко това стана поради разговорите, които проведах с много общности. Голямата част от тях се чувстват заплашени по-настоящем. Те са оплашени, смятат, че доминантното говорене ги изключва, маркира ги като външни, като чужди. И това трябва да бъде премахнато. Трябва да се опитаме да говорим положително, макар че всичко това излиза от една трагедия. Все пак е много важно да се говори положително. Вторият принцип е интегриран подход към тази голяма тема. Да не разваляме култур... извинете, разделяме културата, образованието, а да строим мостове и синергии между всички тези елементи. Това, което се опитах да направя е да включвам максимален брой идеи. За това се срещнах с много представители на гражданското общество, на НПО, хора, които работят в тази сфера. Така или иначе аз това го правя постоянно, казах го вече. Целият си живот правя това. Когато станах депутата, не престанах контактите си. Продължавам да бъда в редовни връзки с хора, които работят по темата ежедневно. Работила съм с гражданско общество, НПО, тук в Брюксел и Страсбург. Успях, всъщност продължавам да водя диалог с всички различни организации в моята държава членка. Надявам се това да е обогатило доклада, защото доклада се основава на разговори с реални хора, които имат реални проблеми и предлагат реални решения. Срещнах се и с представители на Европейската комисия, на Люксембургското председателство, на съвета и на Агенцията за основни права. Много се гордея, че Люксембургското председателство на съвета след разговорите с мен реши да направи свой семинар по този въпрос. Имаше млади доброволци с мен това лято, които присъстваха на тази конференция в Люксембург. Ето така споделяме правомощията си, включваме и приобщаваме другите. Искам да, исках да включа максимално докладците в сянка. За първи път проведахме такава среща на докладчици в Сянка скоро и след това заседание ще има второ. Не знам точно кога всъщност, защото трябва да отида в друга комисия да гласувам, но така или иначе ще се видим пак. Много продуктивно ще работим заедно, като всички се включват. С измененията. Имаме ограничен брой знаци и ограничен ограничено време за проекто докладите, така че трябва да окажем, да, извинете, да положим много усилия, за да се вместим. Искам да говорим повече за многообразието в класната стая, ролята на мобилността, партньорства между формално и неформално образование, социопол и пол, история, да не разделяме, а да сближаваме да включим мигранти към подхода си за история, превенция на радикализацията, не само към малцинствата, но и поставяне под въпрос на стереотипите на мнозинството, защото всеки има такива проблеми, независимо дали е мнозинство или малцинство. Сътрудничество с други организации, ООН, ЮНЕСКО и хората с различни проблеми, насилието в киберпространството, турмоза. Не трябва да откриваме топлата вода, тя вече съществува. И така бих искал да чуя колегите. Надявам се си сътрудничим добре. От името на Европейския парламент се надявам да излезем с един добър доклад, който ще помогне на министрите на образованието в държавите членки по-добре да излязат с политики и проекти. Трябва да отида да гласувам в Реджи. Ще остана за малко, но ще, ще, ще остана максимално колкото мога. Благодаря, Джули. Сигурни съм, че това ще бъде отличен доклад. Давам думата на колегите, тъй като нямаме време. В 11.30 трябва да приключим. Първо за 3 минути давам докладчите в сянка. Който не е докладчик в сянка, по една минута. Волвени, Маура, Марагал, които са докладчици в сянка, Неков, Граматикакис, Олвени. Uh, благодаря много. Преди всичко благодаря за чудесния текст uh, и uh, всъщност за възможността да говорим по този въпрос. Това е доклад, е, изпълнен с е, добра воля е, и добри пожелания. Сега позволете да след тези встъпителни думи да се върна към родния си унгарски язик и да направя изказването. Радно се, че започнахме заедно работа по този въпрос и както колежката вече каза, ние провеждохме е, неофициални е, срещи преди лятната вакансия. Надявам се да продължим с вече по-регулярни редовни срещи с е, докладчиците в Сянка. Какво е много важно. Много е важно точка 17, член 17 от Лисабонския договор да послужи като правно основание. Сега, аз не съм юрист, но ми се струва, че е добре и е логично да цитираме този текст от Лисабонския договор. Но това не е най-важното. Особено важно е е, важна е превентивната дейност е, срещу радикализация, срещу екстремизъм. Това е много важно, но е не по-малко важно е да подберем подходящи средства и партньори за това. Е, подчертава се, разбира се, това не е работа само за държавата. Нуж... Етническите предизвикателства няма да бъдат по силата на държавата. Затова ние се нуждаем от помощта на НПО, и това е така споменато, но мисля, че е важно да подчертаем тук и ролята на семейството. Е, нито една държава не е в състояние да поеме функциите на семействата. Е, опитат ли се резултатът или е фашизъм или комунизъм? така че нека да споменем това в текста като част от правното основание. Още нещо. Мигрант, мигрантите е, искам да спомена няколко важни момента. Освен НПО, е, трябва да споменем и църквата е, знаем, че Европа има стриктно разделение между държавата и църквата, но трябва да намерим една е, обща формула, която е, да не ни отдалечава, а да подчертае общата ни ценност. Не сторим ли това, ние не можем да разберем мигрантите. Трябва да се отворим към тях. Не говорим за прокламиране на клерикални идеи, а просто да осъзнаем истинската роля на религиите в европейските ценности и общества. Разговарях е, е с вас нееднократно по този доклад. Ще внеса и писмени изменения. Жалко, че имам само 3 минути. Да, разбира се. Сега Маура, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Е, кратък, е, наистина, времето ни е малко. Разглеждания доклад е изключително амбициозен в частта на своите предложения. Засяга всички теми, от, по които работи нашата комисия. Е, това бе подчертано и на заседанието на докладчиците в сянка. Подчертава се също значенията на външните културни дейности на Европейския съюз, културния обмен с неговите нови измерения, които трябва да се имат предвид аз отговарям в нашата комисия за това, ако по, по, позволите една кратка критична бележка в позитивен дух. От представите трябва да преминем към конкретни предложения. Например, възможността на, да се определи, по, помисли за външен европейски представител а, по тези въпроси. След това социалните аспекти, диалог за обмена между културни дейци, хората, които работят действията на културата, в сферата на културата, и различни форми на обучение, да речем стипендии за хора на изкуството, за да осъществим целите на ЮНЕСКО, е, свързани с културното многообразие и използване на широките възможности. Това е много важно в условия на кризи. Трябва да имаме и универсални подходи, защото това означава Европа на взаимното зачитане на различните култури. Тук съм съгласна с амбициозните цели на доклада и ще под, подкрепя неговите намерения колегата Милде. Благодаря, госпожо е, председател. Ние ще внесем някои изменения, но в духа на доклада, без да променяме неговата същност е, или да противоречим. Просто някои допълнения за повече конкретика и повече амбициозност това е, което е, ще целят тези предложения. Всъщност всичко е казано, но понякога забравяме казаното. Да, Европейската харта за основните права, тя е в сила, тя съществува но ние трябва да не се уморяваме да припомняме това, да припомняме общата ни отговорност на всички наши правителства, демократични системи, отговорни фактори. В тук включвам и медиите, не бива да ги забравяме нито за момент. И точно в този смисъл Става дума за защита на истинското многообразие на нашите съграждани, отразено и в медиите, и след това обучение на преподаватели, както многокултурния аспект, многопластието в нашето общество. Ние трябва да ги осъзнаем и опознаем. Освен това, поставените цели трябва да присъстват в законите. Е, например, антидискриминационни клаузи, е, подкрепа на културното многообразие, моменти, които са присъщи на нашето общество, високо развито общество. Това трябва да присъства и в съответните европейски програми. И предвид това, за което говорим от цяла сутрин, мисля е добре да се помисли за изменение по отношение на идеята на програмата Еразъм. Нуждаем се от по-голямо многообразие. Да я включим, имам предвид на началното училище, средния курс. Там се нуждаем от преподавателски кадри, които да отстояват. Благодаря, колега Милтка казва председателката. Госпожо председател, госпожо докладчик, драги колеги, е, е, четейки че доклада си, мисля, че дори в условията на кошмарна среда винаги има нещо хубаво. Вие говорите обаче за мултикултуризъм, е, както през 2011-2012 година, когато Меркел и Камера възприемат възприеха тази идея, но до тук тя е провал. Виждаме, че вие се ръководите по-скоро от въображение, въображение отколкото от реалността вие говорите, че лошите едва ли не европейци са причини за радикализацията и атентат. Дори по-лошо, вие не казвате нищо, вие споменавате националната история като разделящ фактор. Но, госпожо докладчик, европейските народи не се самоизключват. Ce texte, la culture Става дума за една култура, която се е изправена пред едно ново предизвикателство. Това тя това предизвикателство ще разруши европейските ни устои, европейската ни система. Така че нека не се губим в утопии, а да насочим вниманието си към реалните деците. Да, и ние също демонстрираме плурализъм на културата. А сега на една минути на господин Неков, Граматикакис и другите колеги, които са докладчици в в сянка. Много ви моля, бъдете много кратки. Нямаме време. Неко. Нито една страна не може сама да реши криза от такъв мащаб. Глобалната криза изисква глобален отговор. Това е цитат от анализ, който прочетох наскоро с заглавие Стъпките пред Европа, за да се реши беженската криза. Това е документ изготвен от Дейвид Милибанд и от Зигмар Габриел. В тази връзка смятам, че всички секторни политики на Европейския съюз, стимулиращи изграждането на европейските ценности, като младежките политики, образованието, мобилността, трудовата заетост, социалната и външната политика, правата на жените, равенството, възможно най-скоро трябва да бъдат адаптирани към новите условия. Стартирането на незабавни интеграционни процеси, насърчаването на различни форми на неформалното образование, като спорт, като култура. такива мероприятия трябва да ги, да ги предложим в самия доклад. Ние наистина като комисия трябва да, да принудим Европейската комисия да използва междукултурния диалог и културната дипломация да бъдат ключов инструмент за външната политика и за развитието на програмите на Европейския съюз. И в заключение, страховете с които Европа трябва да се справи са преди всичко страхове от доминиране в културен, религиозен и етнически аспект това може да стане само по един начин чрез образование и изграждане на нова фундаментална ценностна система от най ранна детска възраст. благодаря. Благодаря. Както моля, придържайте се към регламента за изказване. Ще бъда кратък, госпожо председател. Днешния дебат о, още по първия доклад потвърди казаното от Джули Европа е важна и съвсем ясно заявява колко важна е ролята на диалога. Цитираха се различни инструменти, различни правни актове, които са на разположение. Искам да кажа, че докладчика наистина подхожда много сериозно. Много е важно да слушаме, за да разбираме. Джули Уорд несъмнено е човек, който се отнася много сериозно към въпроса. Радвам се, че мога да бъда част от това. Надявам се, е, сме наясно с важността на културния диалог. Е, е, не е лесно, но се очертава вече решение. Благодаря, казва председателствата. Благодаря, госпожо председател. Аз говоря от името на професор Каднедецки, е, който е, е докладчик. Е, тук се каза, че някои въпроси са много, много важни, но все и трудно мога да възразя. Но субсидиарността е много важна. Трябва да, да успеем да разбираме другите и и много е хубаво да осъзнаем а, културните особености. Наистина този доклад се позовава на стари дебати, но може би ще ни даде възможност да разберем историята. Понякога ми се струва, че действително се подхожда арогантно Нека да изслушаме да, отрицателните мнения, които са демократично изказани. Не го ли сторим, положението може да бъде крайно неприятно. Председателката наистина Струва ми се, че трябва взаимно да се изслушвам господин Граматикакис и след това госпожа Трюпел. Благодаря. Мога да бъда много кратък, както винаги, впрочем. Темата поставяна от доклада е неизчерпаема, като Вселената. Прочетеното до тук ме кара да смятам, че госпожа Уорд се движи в вярната посока и се спира на важни теми. И все пак ми се ще предложенията да са с повече практична насоченост и да ги доизчистим. Не за първи път го казвам, госпожо председател а, дума дупка не прави, но трябва да действаме. А, говорим за многообразие, за многокултурни, а, ш, културно многообразие. Да, това са думи, но всички ценности, които говорим, които отстоява и новия пакет на комисията Юнкер, трябва да намерят практическо измерение. Благодаря. Колегата Трупел има думата. Благодаря. Искам да отговоря на френската ни колега, защото с моретен Европейския съюз никога не се е опитвал да обезличи каквато и да било идентичност. Идеята е съвсем раз, различна за обогатяване, даване на повече възможности, а не на обезличаване. Това е важното и ценното. И нещо, което много ми хареса от подхода на този доклад е междукултурният диалог и многообразието са част от по-широки политики, превенция на насилието, зачитаме на основните ценности на Европейския съюз. И разбира се, ние до година ще правим преглед на многодишната финансова рамка и е много важно да отделим средства за повече културни проекти, за образование и за многокултурния, междукултурния диалог. Това е ценен принос на доклада за мен. Grazie, prego, perché la rapporto non può esserci come anticipato prima. Докладчика нямаше възможност да присъства, но ако от комисията желаете да вземете думата, благодаря от гледна точка на образованието и културата. Ние смятаме, че докладът е много добър. Е, той очертава основните послания. Много е и навременен според нас е, той е, е много сходен с е, постигнатото като записането в Парижката декларация на министрите на образованието, за която стана дума. Доклада засяга различни нива, държавата членки, европейското ниво. Това също отговаря на посланието на декларацията. И ще изразя съгласие с казаното сега за необходимостта от интегрален подход. Този доклад представя много добра връзка между образование и между културния диалог. Това е духа, в който трябва да работим по тези въпроси. Ам, интердисциплинарно. Два кратки коментара, освен това. Може би, като поми, гледаме текста, може е хубаво да, се, да бъде по-конкретно. Какви, например, образователни подходи следва да бъдат насърчени за повече културно взаимно разбиране и да се подчертае особено важната роля на учителите и преподавателите. Тук трябва да се постави акцент. И накрая в обяснителната част, вие говори, се споменава програмата Еразъм Плюс, можете да посочите политическата рамка, както и е, образование 2020 тъй като това са вече прилагани програми, които са следващи. Благодаря, казва председателката. Благодаря и за този коментар. Благодаря на всички. На 7 декември ще гласуваме в комисията. 14 23 октомври 14 часа е, е срока за внасяне на изменения. Комисията уместно отбеляза, че заглавието на доклада е ролята на образованието. Можем да включим тук и общите ценности, не на последно място и насърчаване на междукултурния диалог. Това също е средство за постигане на обща база. Така че доста неща се казаха. Много модели в Европа са поставени под риск. А, така че трябва да помислим за културния диалог, за да направим нещо повече. И трябва да направим нещо повече за работещите в областта на образованието, за да са те още по-наясно, но не говорим за чисто формален подход, но и за неформалната област. Така че тук се чуха ценни мисли и аз бих искала с това да приключа дебата ни. Предстои заседание на координаторите при закрити врати. Казвам на всички за сега. Довиждане в 15 часа, когато ще продължим с нашето заседание и публично изслушване на тема превенция на радикализацията. Тема, която е от много голямо значение за нас. Искрено се надявам, че ще присъствате, тъй като ще имаме интересни гости. Сега моля без бавене да напуснете залата, защото вече закъсняваме. така, тъй като заседанието е при закрити врата. Трябва да започнем незабавно, така че много моля без бавене напуснете залата.